Meine Damen und Herren, уважаеми дами и господа, позволете ми да открия заседанието на комисията. Нека първо да ви съобщя, че няма изменения на дневния ред и да поздравя сред нас депутати от Арменския парламент, които в момента са на проучвателно посещение тук в Европейския парламент. Добре дошли при нас. И така, преминаваме направо към втора точка от дневния ред. Съобщения на председателя такива няма. Тъй, че пристъпваме към работата по същество. Трета точка – размяна на мнения с генералния секретар на ОССЕ Ламберто Цание. Трябва да кажа, че още в началото на вашия мандат имахме възможност да разговаряме с вас вие тогава направихте важни предложения във връзка с предвижданите реформи на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. И сега с интерес ще чуем как се развиват нещата, както и е, информацията за диалога в Ванкувър, Владивосток. Мисля, че във връзка с Афганистан, с Монголия също има интересни инициативи. И ще чуем за тях. Географските интереси се обсъждат отдавна и показват колко е голямо значението на ОССЕ. Също е важен въпрос е как може да се развие по-нататък организацията. Интересен е въпросът за сътрудничеството във връзка с наблюдения на избори. Последния път заедно с Парламентарната асамблея на ОССЕ имахме сътрудничество в това отношение за Украина. Още нещо искам да припомня. Нещо, което имахме преди години. Имаше сътрудничество между Европейския парламент и парламентарните асамблеи на Съвета на Европа и на ОССЕ в областта на а, раз... развитието на демократичните институции на Балканите. И сега ми е интересно дали не е възможно отново да предприемем такава подобна обща инициатива. Предстои смяна на председателството. Ирландия ще го предаде на Украина. И ще е интересно да ни кажете как ще председателства една страна, която сама е обект на наблюдение по време на изборите, което значи, че не изпълнява условията на ОССЕ по отношение на свободните и демократични избори. Много ще ни е интересно вашето мнение по този въпрос а, това заседание е съвместно с а, Комисията за човешки права. За това давам думата на госпожа Лох за няколко минути. Благодаря, господин председател. В нашата подкомисия се занимаваме с нарушения на човешките права извън Европейския съюз, включително и страни, които са членки на ОССЕ. И трябва да кажа, че много често се натъкваме на ограничаване на свободата на медиите или нарушения във връзка с полицейско насилие, условията в затворите. За съжаление и в самия Европейски съюз има сериозна дискриминация на ромите. Това е най-голямото европейско етническо мълцинство. И ситуацията като че ли се влушава в това отношение. Така че това е въпрос, който се отнася не до една конкретна страна и искам да ви попитам, имате ли специална структура или специален дискусионен форум в ОССЕ, който да се занимава с правата на ромите? Право на образование, на здравеопазване, на жилище и така нататък. Имам предвид и последните миграционни процеси в рамките на Европейския съюз, които са чисти случаи на економическа а, миграция, емиграция. В Европейския съюз имаме стратегия по отношение на ромите и виждаме колко е важно да се въздейства на националните правителства да осъществяват тази стратегия. Благодаря. Благодаря, господин председател. Радвам се, че имам възможността отново да бъда сред вас, след като проведохме последната среща в Страсбург. В Дъблин следващата година, следващата седмица във връзка с предстоящото прехвърляне на председателството от е, Ирландия. Е, ще е, се видим отново с някой от вас. Търсим начини да намираме уравновесени, балансирани решения по отношение на сигурността, по отношение на киберсигурността. Това е в центъра на вниманието ни в момента. Много често на министерско равнище има проблеми, именно с сигурността на информационните системи и в този смисъл ние ще обсъждаме въпросите, е, които стоят на е, преден план за нас в е, ОССЕ през следващата седмица. Междувременно сме взели някои решения и в тази област, но също и решения в, е, е, по отношение на економиката, по отношение на е, свободата на гражданите, достъпа до интернет. Има и решение относно толерантността и е, борбата срещу дискриминацията. Обществото, в което живеем, много често обаче е разединено именно по тези въпроси. На равнище съвет на министрите много често се водят и разговори за това как точно да се формират взаимоотношенията между европейските държави. Наскоро на среща на върха говорихме и за взаимоотношенията с партньорите ни отвъд Атлантика. Така че в това отношение диалогът е, продължава, е, дискусиите продължават, е, господин председател. И то по един по-оперативен начин ни се ще е да протича това сътрудничество през следващите години. Това е всъщност нашата цел да създадем една система от точни е, форми за е, взимане на решенията, е, след като постепенно преминаваме към формата плюс 40, който естествено поставя на преден план и взаимоотношенията в рамките на Атлантическото партньорство. Нова държава, Монголия, се присъедини към нашата организация в рамките на разширението, което провеждаме. И в Дъблин бе взето това решение, говоряки за новия член на ОССЕ Монголия. Ще поставя отново е, акцента върху изключително важната тема сигурност е, за Европа, но това означава, че ние обръщаме поглед е, все по-често и към нашите партньори в Азия. Имам предвид най-вече Афганистан. Естествено, Европейският съюз играе изключително важна роля в рамките на Организацията за сигурност и сътрудничество. По отношение на бюджета, около 70% от бюджета на ОССЕ всъщност е, е от вноски на държавите членки на Европейския съюз. Така че нашите е, взаимоотношения са все по-тесни и по отношение на е, финансирането, но също и по отношение на поставянето на определени акценти в нашата дейност, в, е, при определянето на приоритетите. Е, един от нашите приоритети е сътрудничеството с парламент срещите с парламентарната асамблея, т.е. с общия състав на Европейския парламент, но също и с националните парламенти и с, в, с правителствата в рамките на междуправителствените а, взаимоотношения. Ние виждаме много възможности за а, постигане на ефекта на синергията. Особено в е, критични моменти, като този, в който се намираме в момента, имам предвид и кризата, е, е много важно да обменяме колкото е възможно по-често мнение и добри практики. Е, къде точно в момента се намира Европейския съюз, на, какво се, на какви принципи се опира Европейският съюз, какви са географските параметри на нашите общи действия, особено в конфликтните региони. Какво можем да предприемем, за да предвидим изостряне на конфликти в определени региони, за да предотвратим кризисни ситуации. Това ми дава повод да свържа казаното от мен с казаното от председателя на Комисията за граждански свободи на Европейския парламент, госпожа Лох Пилер. Е, естествено, е, ромите са една много важна общност, която стои в центъра на нашето внимание. По отношение на много от е, държавите, членуващи в ОССЕ, в Централна и Източна Европа. Югоизточна Европа остава и най-вече Западните Балкани ще вметна. Това е, е територията, която все още е, изисква и поглъща най-много е, средства. Повече от 600 души работят в Западните Балкани на място в Босна, Херцеговина и съседните е, държави. Все още има проблеми и все още е, продължава нашият ангажимент. Европейската перспектива е много важна за тези държави е, и тя именно ще ни помогне да постигнем напредък. Правителствата демонстрират желание за една по-тясна интеграция с е, Европейския съюз, с, за по-тясно сътрудничество с европейските институции. Е, стандартите, критериите, възприяти от Европейския съюз, ни помагат и в нашите усилия да насърчим развитието в посока към демокрация и економическа стабилност в е, тези държави. Е, естествено, че има едно много тясно взаимодействие е, с е, Брюксел именно в тези райони, в които има наши мисии. И естествено, ние обсъждаме тези въпроси и ги решаваме съвместно. Става дума не само за едно добро сътрудничество, но и за едно стратегическо взаимодействие по отношение на основните проблеми и основните задачи във връзка с ресурсите, които ние инвестираме там на място. Всякакъв вид ресурси. Опитваме се да постигнем по-голяма ефективност, да предотвратим е, излишно е, харчене на финансови средства. И тъй като говорим за финансовите въпроси, ще спомена, че наскоро бях в Албания. Имах срещи с е, представители на правителството, с представители на парламента, с президента имаше е, заседание на ОСС. Там и действително би трябвало да предприемем повече а, е, инициативи и да бъдем по-активни е, по отношение на развитието на Албания и, и е, доближаването и до стандартите на Европейския съюз. Ние е, сме в много е, тесен диалог с правителството, е, с парламента там, с е, службата на президентството и смятаме, че действително е, те предприемат много усилия напоследък в това отношение. Е, по отношение на Македония, мога да кажа, че има сигнали за това, че е, има моменти на изостряне на отношенията между общностите в тази държава, но ние е, възнамеряваме да продължим нашия ангажимент там и да е, работим в тясно сътрудничество с е, компетентните власти. С е, почти същата динамика действаме и по отношение на Босна. Опитваме се да предотвратяваме конфликтите или да преодоляваме конфликтите там, където те вече са на лице има определени общности, определени мрежи и системи, които са в центъра на вниманието ни, да кажем мълцинствени общности, етнически общности и други, които заслужават повече внимание и защита. При всички положения ние се опитваме да преодолеем разделението между общностите – е, и използваме е, различни инструменти, е, които са повече или по-малко успешни. Надявам се в бъдеще да ги подобрим, така че да постигаме и по-добър резултат. И да бъдем по-продуктивни. Споменах, че всъщност най-голямата мисия и операция под егидата на ОССЕ е в Косово. Ние се опитваме да демонстрираме предимствата на една европейска перспектива и да насърчаваме напредъка. Действително има вече положителни сигнали има положителни резултати. Поддържаме много тесни контакти с различните общности и в Косово, естествено и с представителите на властите. А по отношение на изборите в Северно Косово и участието им всъщност в сръбските избори, нашата роля там бе е, изключително важна и мисля, че беше положителна. Сърбия през 2015 година всъщност ще поеме председателството на ОССЕ. Това съвпада съвпада и с един важен юбилей, с една важна годишнина. Струва ми се, че това председателство на Сърбия в ОССЕ ще бъде един допълнителен импулс за страната в усилията й да наложи принципите на демокрацията, на правовата държава и да се приближи до стандартите и критериите на Европейския съюз това, което чувам в Белград, е, много често чувам и тук е, е, от страна на комисията, така че очевидно усилията са насочени към едни и същи цели. По отношение на Босна, действително има проблеми. От една страна конституционната реформа, а също и прилагането на законите дава повод за тревога. В Бръчко е, имаше е, проблеми по отношение на правата на човека. Е, в Молдова, наред с Европейския съюз, Това е формулата 5 2. Русия, Украина, както знаете, Украина, всъщност, след като говорим за този район, веднага да спомена и това се каза вече тук. Украина ще поеме председателството. Украина заявява, че ще продължи процеса който вече е започнал в региона. Около 5 години е, бе прекъсването, но е, започнахме добре. Така че е, да се надяваме, че формулата ще стане 5 плюс 2. Има действително сериозни въпроси, които са включени в дневния ред. От една страна трябва да ускорим процеса, същевременно да забавим там, където става дума за много деликатни въпроси, но ние продължаваме в тясно сътрудничество и по един много добре координиран начин да действаме заедно с Европейския съюз. Беларус. В Минск ние закрихме мисията преди е, две години и няма да сме в състояние да възобновим е, мисията там. Очевидно Беларус е, продължава да бъде голям проблем. Взаимоотношенията са много сложни Заедно определихме е, редица области, в които можем да работим. Една от тях е именно граждански свободи, права на човека. Естествено, това е една много чувствителна сфера. В някои от е, областите е, решихме, че е необходим един период на наблюдение е, след изборите през септември, е, за да видим как се развиват нещата. Ще има доклад е, за развитието в Беларус и за действията на правителството, така че нещата ще бъдат отразени в този доклад. не бих искал да смесваме двата въпроса. От една страна председателството на Украина в ОССЕ и от друга страна развитието в самата страна. Аз знае, че е, доста хора се тревожат от председателството на Украина е, в Организацията за сигурност и сътрудничество, но трябва да ви кажа, че до този момент е, Украина проявява много сериозно желание да работи прецизно, точно и съгласно принципите на организацията като председател. Е, представителите на е, страната познават много добре е, всички изисквания на нашата организация и това естествено е успокоително, чух това, което вие, господин председател, казахте за Украина и е, начина по който тя е, изпълнява на практика поетите задължения. Естествено, че това са е, въпроси, които действително будят тревога, но е, Но ОССЕ е, не е, оценява е, по този начин държавите, които членуват в организацията и начина по който ротира председателството. Имаме предвид и всички тревожни наблюдения от изборите и всичко, което се случва в е, сферата на правата на човека и гражданските свободи, но е, председателството мисля, че ще промине добре. В Грузия ситуацията не се развива много, преговорите не вървят, но има мирно предаване на властта след е, много оживена и разделяща страните кампания. Ние определено смятаме, че мисията по наблюдение изигра своята роля, както и другите мисии, за да даде възможност да се създаде климат за мирен преход. Разбира се, там си остават още предизвикателства. Правителството има да решава ред проблеми, но като цяло се радваме от развитието на процеса. На Горно Карабах там остават много проблеми, много противоречия. Отношенията между Армения и Азербайджан са много е, обтегнати след случая Сафаров. Сега се говори за откриване на летище в Нагорно Карабах, което също само по себе си е проблематично. Ще видим какво ще се случи на място. И накрая Централна Азия. Пет мисии имаме там в пет страни. Централна Азия, там основният стратегически момент е нашето внимание към Афганистан. Взето бе решение в Вилнюс на министерско ниво миналата година в Афганистан, нашата мисии там, поставяме сериозен акцент в духа на процеса от Истанбул. Тоест да подпомагаме тези страни да, на останалите страни да се справят с заплахите за сигурността, които идват от Афганистан. Също така работим и за предоставяне на образование Работим по въпроси, свързани с човешките права, с върховенството на закона, с борба с тероризма. Други наши дейности са да помагаме на страните, които са страни от Афганистан, да бъдат по-активни в стабилизирането на самият Афганистан. Две думи също накрая за е, нашите е, взаимоотношения с е, партньорите. С нашите партньори от Средиземноморието, Средиземноморието вече те стават по-оперативни. Диалога започва да се развива на място, защото някои от техните страни се интересуват и от опита за преминаване към демокрация, интересуват от съществуващите инструменти. Така че ние обсъждаме с тях планове за действие, които включват помощ и обмяна на опит включително за подпомагане на изграждане на системи за спазване на човешки права и демокрация. Мисля, че мога да спра до тук, като ви представих само основните моменти и евентуално след вашите въпроси ще продължим с конкретни отговори. Господин Пител. Hvala lepa. Spoštovani gospod generalni sekretar, sem vesel, da Уважаеми господин генерален секретар. Много се радвам, че отново имаме възможност да обсъждаме нещата, защото аз ви познавам като човек, който държи на резултатите. Подборът от проблеми, които констатирахте, както и оптимистичните факти, които ни представихте, отново ни изправят пред въпроса за това как тази разширяваща се организация може да постигне повече цели. Запомних това, което казахте за междупарламентарното сътрудничество. Искам да ви попитам какви възможности виждате за по-тясно сътрудничество между парламентарната асамблея на ОССЕ и Европейския парламент да бъде задълбочено, засилено. Освен това на ниво изпълнителна власт също може да се осъществява сътрудничество. Виждате, виждаме, че има някои така блокирани ситуации, като започнем от Македония. Навсякъде, където има такива блокажи, може би може да има сътрудничество и с изпълнителната власт, защото тук има и политически, и психологически последствия, които не са непременно положителни. И в, този, в тази връзка искам да попитам какви възможности виждате или по-скоро работи ли ОССЕ и в областта на превентивната дипломация? Това е поле с страшно много възможности. И последно, нещо във връзка с Киргистан – Според вас, какви са шансовете на стабилността там и какви, каква е политическата дейност в тази част от света? Благодаря. Господин Гомеш. your expose. I'd like to ask you to elaborate. Искам да ви помоля да говорите малко повече за първите си коментари за киберсигурността какви са разликите в отношението на вашите партньори към тази тема спрямо нас? Може ли малко да говорите малко повече и за както за свободата на достъп, но също и как може тази киберсигурност да бъде използвана и като средство за атака? Имаше подобни случаи. И второ, какво ще кажете за нас, е, като членове на ОССЕ? Как е, тълкувате последиците от е, тези затегната бюджетна дисциплина? Как се отразяват те на вярата на гражданите? не е само в основните ценности на ОССЕ и на Европейския съюз, но и вярата им в демокрацията. Като виждаме какво се случва в Гърция, например, про-нацистска партия в парламента и всички практически последици, съответни действия срещу иммигрантите и така нататък. Какво е чувството в ОССЕ по този въпрос? И така чувствам, че вие сте по-оптимистично настроен към Украина. Но искам да попитам за Русия и Беларус. Какво според вас може ОССЕ да направи по различен начин или какво допълнително може да направи по въпроса? Благодаря. Съвсем кратка наблюдение. Нека да не правиме грешка с парламентарната асамблея на ОССЕ, и Европейския парламент. Ние сме директно избрани, докато парламентарната асамблея не е. Ние знаем, че имаше директни мисии за наблюдение и смятам, че сътрудничеството между нас и парламентарната асамблея на ОСС никак не беше оптимално. Ние нееднократко призовавахме председателя на тази асамблея да дойде и да обсъдиме защо не можем да е, осъществяваме така ефективно сътрудничество и ми се ще да помислиме по този въпрос. Второ, Разбира се, много важни са мисиите на ОССЕ за поддръжка на е, демокрацията, но като говорите за страните от Средиземноморието и че някои аспекти стават оперативни, тук се намесва и въпроса за изборите. Има споразумение между Европейския съюз и ОССЕ да не се преповтарят мисиите за наблюдаване на избори. Но се съжалявам да кажа, че в Северна Африка ОССЕ изпрати много голяма мисия, която всъщност наруши нашия план за наблюдение там. Смятам, че е крайно време Европейския съюз и ОССЕ на най-високо ниво да препотвърдят а, така да се каже, разделението на усилията си, което до тук бе много успешно. Нека да продължим в този дух. Uh, thank you. Um... Um, Благодаря. В... Това е господин Танък. В, моята страна се засилват отрицателните отношения и към ОСЕ, и към решенията на Съда за човешките права. Особено за тългуването на конвенциите. Та, има ли е, някакъв е, вариант е, ОССЕ да се е, слее с, с, с съвета на Европа, с което ще се спестят много средства. А, така ще се работи и за човешките права и демокрацията на много по-широк географски обхват. Има ли някакъв вариант това да стане? Госпожа Нейц. Thank you. Uh, pour commencer, je voudrais remercier Monsieur le Secrétaire. Първо благодаря на генералния секретар. Благодаря за експозето. Имам два въпроса. Първо, позицията на Русия ние знаем, че тя не винаги се придържа към принципите на вашата организация и е, в такъв смисъл е един доста деликатен въпрос е, като генерален секретар. Но може ли се пак да ни кажете, развива ли се тяхната позиция в последните години и в каква посока? И второ, напоследък може ли да коментирате в вашата организация, отделяте ли по-конкретно внимание на определени тенденции – сред някои ваши страни членки, включително и страни членки на Европейския съюз, а, които използват юридически методи за поддържане на междупартийни борби. А, примерно за потискане на противници, даже пращането им в затвора. Знаем какво се случва в Грузия. Всичко това никак не ни вдъхва спокойствие. Това са нашите, моите два въпроса. Фрау Яконсари. Uh, thank you very much. Uh, Kazakhstan uh, uh, was chairing the OCSC. Uh, Благодаря. Въпросът ми се отнася до Казахстан. Имаше дадено обещание да се направи нещо по отношение на правата на човека, но положението не се подобрява, такмо обратното, господин председател. Господин... има проблеми и с медиите там. Какво на практика бихте казали във връзка и с едно, да кажем, евентуално председателство на Казахстан в ОССЕ? Благодаря ви за всичко, което казахте. Ще ми напомня за казаното от вас във връзка с киберсигурността А, смятате ли, че по отношение на Беларус формулата 5 плюс 2 се очертават повече възможности за сътрудничество с Европейския съюз? а също и за сътрудничеството с медиите в страните, в които има подобни проблеми, не само в Беларус. А по отношение на партньорите в Азия и взаимоотношенията с азиатски страни, аз ще ви приближа малко към Европа. Какво е мнението ви за ситуацията в Турция и какви са контактите на вашата страна с Турция? Ние понякога а, смятаме, че а, прекалено много условия се поставят а, от страна на а, държавите в а, ОССЕ. А, и то спрямо партньори извън а, е, е, организацията. Бихте ли ни казали всъщност как точно гледате на сътрудничеството с е, държави извън а, е, Европа, т.е. сътрудничеството с трети страни, с които по някакъв начин сме ангажирани? И ние, и вие. Господин Янис. Благодаря, господин председател. Едно първо съображение ще споделя с вас във вашето представяне в началото, в експосето, което направихте, е, казахте нещо, което ми направи впечатление. А именно, че многостранната дипломация и и европейската структура възникнала след Втората световна война и най-вече в последствие е много голямо постижение за човечеството през 20 век, независимо от е, очевидно от някои е, по-лоши периоди от е, известно отдръпване понякога ние продължаваме да бъдем стожери на сигурността на демокрацията и, и аз мисля, че това се отнася и за ОССЕ, може би и за съвета на Европа. Най-вече съда за правата на човека е всъщност един прекрасен пример за това как може с помощта на съдебната власт да се налагат принципите на демокрацията и на правовата държава не би трябвало в никакъв случай да допускаме да се омалуважават е, тези постижения, тази заслуга. А точно това се случва в някои от държавите членки на Европейския съюз, да кажем, е, медиите в е, Великобритания се опитват да е, омалуважават е, значението на тези общоевропейски институции. Благодаря, господин председател. Ще ви попитам Тъй като очевидно е, вашата организация разполага с много опит в е, Западните Балкани и изобщо в Балканския регион. Кои би трябвало да бъдат от ваш, е, според вас, основните приоритети в рамките на процеса на доближаване и е, бъдещо присъединяване на тези страни към Европейския съюз. Какви е, според вас е, ще бъдат последствията или по-скоро въздействието от процесите в Хага срещу представители на тези страни? Какви от ваша гледна точка биха могли да бъдат особено важните е, задачи и същевременно това е свързано и с големите проблеми в е, страните от бивша Югославия. Благодаря. Е, списъка от въпроси е много дълъг. Ще се опитам за краткото време, с което разполагам, да отговоря на тези въпроси. Господин Петърле, как всъщност да придадем по-голяма роля и по-голямо значение на ОСИСЕ. Ние се опитваме естествено да укрепим ролята, да повишим и ефективността на нашата организация и затова аз говорих за това, че разработваме, развиваме и е, използваме все нови и нови инструменти. нека да вземем за пример превентивната дипломация. С някои от държавите е, имахме спорове по този въпрос. Е, е, именно във връзка с превентивната дипломация. в когато говорим за превентивна дипломация, ние имаме предвид включването на представители на нашата организация още в самото начало на конфликта. Преди още той да се е зародил в истинския смисъл на думата, да започнем да се опитваме да водим разговори, да допринесем за помирение. Ние всички смятаме, че това в крайна сметка е нещо много ценно. А да не изчакваме да се разрази конфликта. Важно е естествено да се даде, така да се каже, един празен чек на някои от международните организации, за да действат предварително, превентивно, което струва ми се би допринесло за едно по- добро развитие в определени по-сложни региони. Ето това е едно от важните решения, които трябва да вземем. Има естествено и други партньори, които след това ще се присъединят към нас. Киргистан. В южната част от страната има проблеми Ние имаме там полицейска мисия, която действа в някои от селските райони. Наричаме тази операция сигурност на общностите. Това е мисия, която би трябвало и се подкрепя и от Европейския съюз, тъй като става дума за едни сложни райони с, и темите са много чувствително. Киберсигурността имаше доста въпроси във връзка с киберсигурността и действително това е един от сложните въпроси, който стои на дневен ред в ОСС, Той е свързан и с свободата в интернет, и с достъпа до интернет. Но как точно да свържем нещата и с аспектите на сигурността? Необходим е един по-мек подход, за да не се окастрят е, правата на ползвателите на интернет. Би трябвало да а, е, разработим е, серия от а, създаващи и укрепващи доверието мерки, които същевременно да ни позволят а, много ефективно да а, парираме а, кибератаки за да осигурим така желаната сигурност. Киберсигурността е в центъра на един много оживен дебат, защото това е тема, която интересува всички. Е, всички страни в е, ОССЕ, всички държави членки на Европейския съюз, е, всички наши важни партньори по света и би трябвало да следим какво точно става в, и в киберпространството, и в интернет. Да, економиите, които засягат с в особено висока степен много от държавите е, е, и в ОССЕ, и в е, Европейския съюз. ОССЕ всъщност е организация, която на първо място поставя сигурността. Ние желаем именно в цялото това пространство на страните в ОССЕ да гарантираме сигурност, но нещата са свързани с принципите на демокрация и демократичното развитие. Така че не бихме могли да ограничим единствено върху сигурността нашата дейност. Естествено, има фундаментални принципи и ценности, които би трябвало да се споделят от страните присъединили са към ОССЕ. А, държавите членки на Европейския съюз са сред тези страни. Има обаче и други държави, които са членуват в ОССЕ. И а, които също са поели ангажимента да спазват принципите и ценностите на ОССЕ. Така че ние сме в непрекъснат диалог с всички от тези, които според нас понякога се отклоняват. Е, това е, е един ежеседмичен, е, бих казал дори ежедневен дебат. Ние се наблюдаваме взаимно, ние се оценяваме взаимно и има определени процедури и процеси на оценка, които непрекъснато протичат. Ние се и критикуваме. Има е, е, държави, които е, са стари демокрации, има държави, които от днес за утре биха желали да преминат към режим на демокрация. Но понякога пътят към тази цел е по-сложен. Така че ние имаме бюджет от 40 милиона е, е, евро, 16 е, мисии, операции и оперираме в конфликтни региони или по-сложни региони. Тези средства, струва ми се, се оползотворяват. Добре. Имаше въпрос във връзка с парламентарната асамблея на ОССЕ. Наскоро обсъждахме на наше съвещание резултатите от изборите и начина по който протече кампанията в САЩ. Естествено, че естеството на работата на парламентарната асамблея и начина по който протичат дебатите в парламентарната асамблея са по-различни, но това всъщност едва ли, е, това е най-представителният орган, но едва ли е най-съществения, най-централният орган на организацията. Много важно, естествено, е, е какво става в парламентарната асамблея и какви са решенията. Да, наскоро се срещнах с директора на ОДИР, Това, което на практика видях в рамките на парламентарната асамблея на ОССЕ, която има, се ползва с автономия. е, че една голяма част от Одир всъщност контакти с редица комисии с Европейската комисия и е, си взаимодейства много тясно с нея. Съвета на Европа също много дълга тема. Но съвета на Европа не се припокрива с ОСЕ. Ние сме е, различни организации. ОДИР е, покрива е, Офиса за човешки права и демократически институции, тяхната програма съвпада в голяма част с програмата на Съвета на Европа. Ние реагираме, като търсим по-голяма координация и съчетаемост на дейността на двете организации. Именно затова работиме по този начин. Няма начин да се реално да се слеят тези организации. Ние разработваме препоръки за по-голямо взаимодействие, но по, нищо по съществено едва ли, едва ли ние можем да го дискутираме. Това са дебати, които би трябвало да се водят от съответните страни членки. Ние имаме също така и трансатлантическо измерение и е, връзка в, в е, посока Евро... Евразия, сега особено когато се присъедини Монголия. За Русия, Русия не мога да кажа нищо повече от това, което казах до сега. Има дискусии, за неправителствените организации, за активистите, за човешки права, свобода за демонстрации, за свобода на медиите и така нататък. Аз присъствам на всички тези дебати. И естествено, когато видим, че има изкушения да се използва съдебната система за политически цели, всеки път, когато провеждаме консултации с страни, в които виждаме подобни тенденции, ние се намесваме и съответно искаме от страните, от правителствата да поемат недвусмислен ангажимент, че няма да приемат такива практики. Казахстан, както казах и за Украина, ние не можем да съдим за определена страна, и не съдим за, нея, за нейната практика, пред, за това, което се случва в нея, преди да кажем, ето тази страна ще бъде председател. Между другото, Казахстан прави много големи усилия да покаже, че те се опитват да спазят изискванията, да бъдат пример за останалите. Те станаха и много по-активни Цялата програма, всички е, проблеми на Централна Азия бяха изведени на много по-преден е, план. Разбира се, има си силни и слаби моменти, но нещата върват на по-добре. И смятам, че това е една от областите, когато трябва да проявим и търпеливост и да оставим достатъчно време защото тази страна е от регионите, където промените върват бавно. Но най-важното е да има устойчиви усилия, продължителни усилия. Ние ги виждаме, ние сме наясно, че има проблеми и работим за решаването им смятам, че е много по-добре да си взаимодействаме с страни, които са готови да решават проблемите. Това е добре и за Европейския съюз. Те също през, в рамките на ОССЕ биха могли да въздействат на определени страни. Турция, като всички други, тя си има своите проблеми, <laughs> може би повече за някои от, от повече от някои от други страни. Ние повдигаме всички тези проблеми в двустранните консултации. Турция е много важен участник в е, ОССЕ, включително в определена на основните теми, с които се за... занимаваме. Те са заместник-председател на Комитета за сигурност, раз... занимават се с транснационални права, много са активни, много силна положителна роля играят. Също така Турция е много важен участник в процесите на регионално ниво а, и не само на регионално, бих казал. Така че ОССЕ също е добра рамка Европейския съюз да взаимодейства с Турция по ред въпрос. Примерно за Южния Босфор и така нататък. Въпроса за поставянето на условия. Това всъщност зависи от вас, от страните членки на Европейския съюз. Ние сме това, което сме. Ние представяме 57 страни, ние лично не формулираме условия. Но условията могат да съществуват в взаимоотношенията между страните или между групи страни. И безспорно, много може да се окаже много полезни едни такива взаимоотношения за придвижването на нещата. Но е, условията носят потенциално и опасности, разбира се. Така че това е една тема, по която аз бих действал с доста голяма предпазливост. Напълно като цяло съм съгласен колко важна е многостранната дипломация. Аз лично, ако не вярвах в това, нямаше да вземам този пост. И е, ние, мисля, че и вие трябва да се гордеете именно с това, нали? Вие получихте Нобелова награда. Е, между другото, възползвам се от момента да ви поздравя за това толкова високо отличие. Смятам, че е, мултилатерализма в момента става все по-важен, за да могат всички да бъдат ангажирани, за да има един постоянен диалог. А диалога е много важен, много е важно да имаме подобна възможност дори в трудни времена. Намираме се в момент, когато е, нещата е, между членовете на ОСС са много по-трудни в сравнение с пред няколко години назад. И затова още по-важно е да разполагаме с съответни инструменти. Западните Балкани, е последния въпрос и въпроса с границите – ако получиме мандат, ако поискате от нас да го направим, имаме хора там на място, можем. В момента обаче това не се поставя в дневния ред на ОССЕ. Не знам дали въобще се поставя на дневен ред в програмата на някоя международна организация, но е, Естествено, в рамките на нашия мандат и е, резолюция 44 по Косово, ние работим всъщност е, именно по, в, в тези, в рамките на тези условия. И като се имат предвид е, тези ограничения, ние, ние можем да вършиме само определен вид дейности, но ако имаме мандат, естествено имаме хора на място и не е проблем. Благодаря. Благодаря ви, господин генерален секретар. Получи се чудесен дебат. Би трябвало да го продължим. Също така смятам, че има а, така, достатъчно повод да се замислим как да засилим сътрудничеството си при оценката на ситуацията в някои страни, наблюдението на избори и така нататък. Бихме могли да си разпределим задачите, да се координираме по-добре, а не да се конкурираме. Благодаря ви. Надявам се, че оставаме във връзка.

Да, преминаваме направо към следващата точка от дневния ред. Това е точка четвърта. Стратегия на Европейския съюз за региона на Африканския рок. Къде е господин Танък? Току-що беше тук. Но може би е на мисия. Frau Gianna Cruz Госпожа Гианако също ли я няма? Доктор Тенок has arrived. Charles, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Well, um, I... Благодаря. При няколко седмици много пространно изложих е, доклада. Сега е само няколко коментара ще дам за ситуацията в момента. Първо благодаря на всички докладчици в Сянка за сътрудничеството. Благодаря за това, че текста е много балансиран. 18 компромисни изменения постигнахме за външната, за общата политика за сигурност, особено за пиратство, тероризъм, организирана престъпност в региона. За мен това са най-важните теми от е, доклада. Не искам, разбира се, да пренебрегвам и другите теми за човешките права, околната среда, развитие на економиката, необходимост от регионално интеграция – е, сътрудничеството между Африканския съюз и е, службата за външна дейност, 18 е, компромисни изменения покриват тези всички основни теми. В доклада също така се настоява новото етиопско правителство да получи шанс да, подва... да работи за подобряване на ситуацията с човешките права като се има предвид е, какво се случва в Еритрея. Напълно възмутително е положението с човешките права там. Е, вашата група, господин председател НП, ме разочарова много в някои от позицията си. Аз работих с вашия докладчик в Сянка. Те настояват да отпадне всяко споменаване на Сомалия. Е, от друга страна, там има добри новини и е, ние искаме да кажем, искахме поне да отбележим, че Сомалия се признава като държава. Това е много основен момент в е, политиката за региона. Това не бе при конференцията в Лондон. Така че не смятам, че има смисъл да се подават такива изменения, да се е, заличи навсякъде споменаването на Сомали Ланд също от 960-та. Тя е независима в края на краищата. И а, вие, и, мисля, че се настоява, тук има искане за а, издигане на по-преден план на Джибути, което е всъщност френската а, бивша колония. Тук се подадаха също и е, предложения за сепаратистското движение е, в Каталуния а, и се направиха някакви сравнения в този смисъл, но не смятам, че ако нещо се постигне в Сомалиланд, това ще даде отражение на други места в света. въпроса за Еритрея и Джибути се обсъжда независимостта Южен Судан също. В края на кращата Сомалия Сомалиланд са тези, които ще решат дали ще влязат в диалог с Могадишо. Последното кому... окончателното комунике на конференцията в Лондон подкрепи една подобна идея, така че не смятам, че е, Испания трябва да иска да се заличат всички тези упоменавания на Сомали Лянд, включително изменение 13, което аз ще подкрепа, защото това би е, дало отражение на въпроса с Каталуния. Моят списък за гласуване, надявам се, ще бъде готов за утре преди обед. Дал съм указания за това, кое ще подкрепя и кое не. Надявам се, че ще постигнем съгласие е, Имаме указания, е, господин Гонзато, специално за изменение 13 да го гласуваме и да е, гласуваме отделно изменението на господин Донжон за заличаване на изменение 13 и е, споменаването на Сомалилянд и независимостта. Надявам се утре сутринта колегите да, послед... да ме последват гласуването. Tack så mycket, herr ordförande, och ett eh, alldeles speciellt tack. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Танок, защото той е свършил много задълбочено своята работа. Благодаря му за това, че още от самото начало бяхме привлечени за сътрудничество. Мисля, че бяха общо 250 предложенията за изменения и за нас, като казвам нас, имам цялата ни голяма политическа групата, за нас много беше важен аспектът човешки права. Разбира се, че не можем да се впускаме в подробности. Има много неща, за които могат да се посочат за тези страни. Става въпрос за граници, за отделни региони и така нататък. Но всъщност основната ни задача е да работим за това хората, които живеят там, да могат да настояват за правата си и да ги ползват. Това са свобода, зачитане на човешките права и демокрация. Смятам, че това е основното от което трябва да се ръководим, защото проблемите в региона ги има много отдавна. Трябва да кажа, че и ние като комисия по външните работи трябва да дадем своя принос Направили сме го в този доклад. Е, не всички са съгласни с посоченото в него, но смятам, че Комисията по външни работи на Европейския парламент трябва да каже своята дума. Не разбирам защо непрекъснато се повтаря, че Сомалиланд се стреми към независимост, след като де-факто тази страна съществува и ще продължи да съществува. Така че не смятам, че трябва да споменаваме такова нещо. Освен това, както вече сме казвали, има шведски гражданин, който се намира в затвора в тази страна. В рамките на компромиса аз приех, че господин Тамок, Танок каза, че е трудно да се посочи едно конкретно име. Само, че този шведски гражданин продължава да е в затвора там, както и други борци за свобода, журналисти и така нататък. Така както е формулиран текста, като че че ли ще събере мнозинство за компромисен текст, в който се казва, че Сомалиланд се стреми към независимост. Нещо, което се споменава и в е, предложението за изменение на социал-демократическата политическа група. Аз съм и в Комисията по развитие, така че и в това си качество приветствам такъв един текст. Смятам обаче, че е важно още от самото начало да се тълкуват правилно сигналите в рамките на всяка една политическа група тъй че аз лично малко се колебая. Не мога да разбера защо не стигаме до правилните изводи. Ана Гомес. Um, благодаря, господин председател. Бих желала да благодаря на господин Танок за усилията да постигне компромис с моята политическа група. Ние сме склонни да възприемаме един общ език, макар че позициите ни са доста различни Господин е, Танок е, отбелязва проблема с е, е Сомалиланд, е, но по един по-мек начин. Ние смятаме, че нещата не са толкова безобидни там и би трябвало по един много по-коректен начин да бъдат отразени. Това е моето мнение. Подкрепяме във всеки случай текста във връзка с инвазията в Кения от страна на Етиопия, която протече без никаква връзка с международно-правните норми, а по-скоро в противоречие с тях. И допринесе до голяма степен за ужасяващата ситуация в Сомалия. Независимо от всичко, което споменах до тук, аз мятам, че а, е, нашият а, е, пратеник а, е, за а, района на Африканския рок, който Леди Аштън изпрати в региона за действие на място, ще а, допринесе за умиротворяване и успокояване на ситуацията в този региония. Най-вече за е, конфликта между Етиопия и Еритрея. Един конфликт, който започва да се разраства и включва и съседните държави, както видяхме с Сомалия. А по отношение на Еритрея, аз съм съгласна с е, коментара на е, колегите преди мен. Действително там ситуацията е ужасяваща. Хиляди, хиляди е, граждани на Еритрея са в е, бедстващо положение. Е, в Етиопия ситуацията не е много по-добра. Е, но ние като че ли е, сме склонни да затворим е, поне едно око е, и да си премълчим за някои от е, недемократичните действия на е, правителството там. Смятам, че това би било обаче една е, голяма грешка, ако продължаваме по този начин, най-вече е, с оглед на е, е е, Еритрея. Е, е, трибуналът на практика все своите решения, но Етиопия отказва да се придържа към тях. Така че ние като съюз на държави, които се придържат към международното право, би трябвало да прилагаме е, същия аршин е, и по, оценявайки и действията на Етиопия, както и на останалите страни в региона. Е, да, решението е суверенно, както на Етиопия, така и на други държави, но ще спомена едно място. Ескин Даннега е, бе е, наказан е, с смъртно наказание за публикациите, тъй като той е журналист, за неговата журналистическа действие. Малиса Науи също е случай, който е много показателен и аз мисля, че би трябвало да очертаем и една възможност за подобряване на ситуацията в Етиопия, ако министър-председателя естествено възприема един друг подход по отношение и на политическите затворници, и на преследваните поради политически е, е, убеждения хора. А инак по отношение на е, е, религиозните общности, е, е най-вече по отношение на е, мисулманската общност, е, има едно влушаване на ситуацията и ние сравняваме нещата с на случващото се в Етиопия при предишния режим, при предишния президент. В никакъв случай не бива да премълчаваме тези ясни сигнали за влушаване на ситуацията. Това е в крайна сметка нашият ангажимент, това е а, нашата мисия по отношение на района на Африканския рък и на цяла Африка изобщо. Um, uh, um, um, Благодаря. Господин Свенсън, вие подадохте едно изменение и е, в него при... предлагахте да кажем, че приветстваме това, което се случва в е, Сомалиланд, а сега изведнъж е, се обърнахте на 180 градуса. Аз споменавам Сомали Лон, само в един параграф и е казвам отбелязваме, че, т.е. значително смягчавам тона. Разбира се, не мога да пренебрегна един толкова важен въпрос в доклад за външна политика за африканския рок. А, както знаете, е, Сомалия нещата са много сложни. Там е, частите от е, федерацията се опитват да е, се установят като независими държави. За госпожа Гомеш, благодаря, че ме подкрепяте за компромисно изменение 13. За инвазията на Кения в Сомалия може тук да се водат правни спорове. Имаше отвличане на граждани от Кения, които са били отведени в Сомалия, има и други е, проблеми по Амазон, така че е, може да се тълкува, че това е опит на една страна да защити своите граждани и така нататък. Така че ние трябва любезно да се съгласим, да не се съгласяваме а, е, с а, това дали е правилно Кения да влиза в Сомалия. А, също по следващия параграф не съм а, юрист говоря като политик единствено. Ние излязохме с компромис за 12 параграф за демаркацията се упоменава, че общностите трябва да бъдат запазени. Това е в рамките на решенията на ОНЕ и много е деликатна темата. Ние имаме конкретни позиции като Европейски съюз и аз лично се придържам към тях, защото смятам, че това е начина да се правят нещата. Е, а, имаме позиция за това как може да се реши граничния въпрос между Еритрея и и съответно трябва да се придържаме към него. Над 100 изменения остават след като приемаме компромисните. Надявам се, че ще успеем утре да гласуваме текста. Благодаря ви. Госпожа Гианако е на път за залата. Почти е стигнала. Sí. Bien, pasamos, por lo tanto, al punto número 5, relativo al informe especial de la ayuda de la Unión Europea a la comunidad turco. Минаваме към пета точка от дневния ред. Специален доклад, предоставяне на помощ от Европейския съюз за общността на кипърските турци. Докладчик е госпожа Гианако и тя веднага получава думата. Parece que no está la señora ponente. Като че ли не е в залата, така ли? Vamos a ver lo que nos indica el secretariado, si puede acompañarnos para... Да изчакаме какво ще ни посъветва секретариатът. Или пък да дадем думата направо на представителя на Европейската комисия. Bueno, me indican que la, la señora Яноко no es que no quiera... Току-що ми казаха, че госпожа Гянако е почти стигнала до тук, но има проблеми на входа. Знаете, че отвън има демонстрации на фермери и до известна степен е затруднен достъпа до парламента. За това ще е, предложа да започнем с господин Уотсън, който е докладчик в Сянка. След това ще дадем думата на комисията и надявам се до тогава госпожа Гианако да е успяла да влезе в сградата на парламента, след което ще направим дебата. Господин Уотсън. Thank you, Chairman. I uh, sympathize with Mrs. I think. Благодаря. Съчувствие за проблемите на госпожа Янако, фермерите ни затрудняват всички в момента да влезем в парламента. Но нека в нейно отсъствие да благодаря на докладчика за доклада, за много е, ефективните заседания с докладчиците в е, Сянка миналата седмица в Страсбург. И с удоволствие мога да ви съобща, господин председател, че на тези заседания – успяхме да постигнем ред компромисни изменения, които са подкрепени е, доста широко от всички политически групи. Няма да изброявам за кои изменения става дума, защото имам чувство, че поне в реда, в който са номерирали при мен има известни обърквания, но важно е, че Компромисните изменения призовават да бъдат подкрепени всички изменения на регламент 389 на съвета. Колегите сигурно знаят, че Сметната палата направи оценка на финансовата помощ, която комисията управлява като средства от 2006. Това са средства за евентуално обединяване на Кипър, именно това е и нашия доклад. Сметната палата счита, че комисията се е справила добре в твърде сложни обстоятелства. Докладът на госпожа Янако отчита именно това. Ние излизаме с определени препоръки за комисията в бъдеще. Разбира се, е, Формулира се и се признава и проблемите с собствеността на земите на острова. Също в отделно изменение призоваваме Европейският съюз да създаде механизъм с многогодишна перспектива, за да може планирането да се извършва по-добре. Не можахме да постигнем споразумение между всички групи, по този текст и той ще бъде подаден отделно. Също така има текстове за регламента за преки търговски връзки. Там ще успеем да постигнем споразумение за текста, в който се говори, че търговията трябва да даде възможност на северната част на острова отново да постигне благоденствие. Моята група определено приветства начина по който госпожа Янаков води а, дискусиите. Много, много плуралистично. Ние очакваме с а, нетърпение да видим окончателния текст на компромисните изменения и се надяваме, че тя ще се съгласи с едно малко устно изменение. Междувременно виждам, че госпожа Янако влезе в залата и смятам, че е редно, господин председател, тогава аз да приключа с изказването си и да й дадем думата на нея. е на Благодаря. Наистина, госпожа Гянако вече е тук. Добре дошла. Веднага и давам думата да представи доклада си. Благодаря ви, господин председател. Моля да ме извините за закъснението, но на входа има засилени мерки за сигурност, които затрудняват достъпа. Нека първо да ви кажа, че това становище е изключително свържено с специалния доклад на Сметната палата във връзка с предоставянето на помощ от Европейския съюз за, съюз за общността на кипърските турци. Започвам с тази оговорка, защото смятам, че това е конкретната ни тема и не бива да излизаме извън нея. С други думи, нямаме възможност за коментари извън темата, коментари във връзка с политическия проблем на Кипър. Тук става дума изключително и само за извънредния доклад на Сметната палата. Та, в доклада си Подчертавам, че финансовата помощ трябва да продължи, разбира се, в рамките на действащия регламент на съвета. Разговарях с Европейската комисия по този въпрос и а, констатирах, че и тя държи регламентът да се спазва. Ето защо съм против предложението тази помощ да се включи в многогодишната финансова рамка. Първо, защото никой не може да предвиди бъдещето и никой не може да каже дали ще има решение на кипърския въпрос или не. И на второ място няма никакъв проблем с финансирането на конкретните програми на годишна база на заседанието на Комисията по бюджетен контрол беше казано, че многогодишната перспектива е излишна. Беше казано също така, че решенията могат спокойно да се вземат на годишна база. Що се отнася до предложенията за изменения, те са свързани с въпроса за пряката търговия. Европейския парламент вече се е произнасял по този въпрос, а и той няма нищо общо с сегашното становище. Европейската комисия също се произнесе, произнесе се и самия парламент. Нека да ви припомня, че измененията е, отпращат към правно основание, отхвърлено всъщност от правната комисия на Европейския парламент на 18 ноември 2010 година и то с 18 на 15 гласа, тъй че е абсолютно излишно да засягаме тази тема отново. Разбира се, че успяхме да разработим някои компромисни предложения за изменения, съгласувахме ги с докладчиците в сянка, обсъдихме ги и се договорихме тези компромиси да бъдат подкрепени от всички политически групи. Не знам какво е казал господин Уотсън във връзка с устните предложения за изменение, но господин председател, нека да поясня нещо за да няма недоразумения. Това е доклад, свързан с специалния доклад на Сметната палата. Придържа се към линията на Европейската комисия, т.е. за продължаване на финансовата помощ на годишна база. С други думи, ние сме против включване на тази помощ в многогодишната финансова рамка. Освен това смятаме, че тук въпросът за пряк, прекия търговски обмен няма ник, нищо общо. И също така в доклада повдигаме някои въпроси във връзка с достъпа до районите, контролирани от окупационните сили. Става дума за окупираните територии на острова. Също така отново подчертаваме, че проблемите, които съществуваха при обявяването на търк за инсталацията за обесоляване на морска вода, не бива да се повтарят. Това са съвсем конкретни неща, които в никакъв случай не излизат извън рамките на специалния доклад на сметната палата и нямат нищо общо с глобалната проблематика на кипърския въпрос. Благодаря. Eh, Благодаря на госпожа Гуанако. И сега от името на комисията но нека да обясним първо какво е предложението за изменение на господин Уотсън и как вие гледате на него. Um, Страхувам се, господин председател, че ще ме попитате точно това. За съжаление, е, нямам текста, който отразява дискусията в е, групата на АОД, в работната група. Тази дискусия бе днес сутринта. Ще помоля моят асистент да се опита да намери текста. Една от препоръките на Сметната палата се отнася до многогодишният план за финансиране на програми в Кипър. Благодаря, господин Уотсън. Ще изчакаме да ни съобщите устното предложение. Сега от името на Европейската комисия, нашата колежка. Thank you very much. <clears throat> thank you for giving the floor to the Commission and thank you. To... Благодаря ви. Благодаря за това, че давате възможност на комисията да изрази е, своето становище. Благодаря много на председателството на комисията АФЕТ и на докладчика и докладчиците в Сянка. Струва ми се, че темата, която обсъждаме днес, всъщност повтаря отново и потвърждава ангажимента ни по отношение на Кипър и взаимоотношенията между двете общности на кипърските турци и кипърските граници турските е, кипърци е, получават е, подкрепа от Европейския съюз. Сметната палата се спира на нашата програма за многогодишно подпомагане в Кипър и специално за кипърските турци и ние отново се ангажираме да продължим тази подкрепа. Що се отнася до устойчивостта, ние смятаме, че Сметната а, палата съвсем коректно посочва, че става дума за един много сериозен въпрос. Като а, а, по отношение на а, някои отклонения от принципа за устойчивост се а, споменават и причините, които а, са сериозни. Е, става дума за недостатъчен е, капацитет, включително и административен капацитет е, на страната на нашите партньори, на кипърските турци. Естествено, е важно да не забравяме голямата по-големия политически контекст. В никакъв случай, естествено, не сме го забравили. И това, което е, Европейската сметна палата ни е препоръчала, е, е много важна задача за нас и ние ще се опитаме в рамките на многогодишната финансова рамка е, за следващия период е, да е, се съобразим с коментарите и препоръките на Сметната палата по отношение на кипърските турци. Комисията ще подготви предложения в духа на препоръките на Сметната палата. И ние се надяваме, че в това отношение ще получим подкрепа и от Европейския парламент. Защото Естествено, ние ще подготвим предложенията, но сами е, не бихме могли е, да ги е, приложим, да ги въведем в действие. Нуждаем се от подкрепата на Европейския парламент. В проекто становището и в някои от измененията се споменават е, е, определени цели, но според нас е, всички цели във връзка с оказваната от нас подкрепа са много-много важни. Нека да кажа нещо и във връзка с to finance a project. финансирането на а, проект. А, ние винаги преценяваме проекта предварително. Дали е, той е готов, дали е, е отговаря на условията за е, устойчивост и на всички останали критерии, които въжат за всички проекти. И е, имаше и е, въпроси, свързани с е, е, проекта за обесоляване на морска вода. Да, аз съм съгласна с е, част от е, забележките. във връзка с този е, проект. Е, всяка година ние изпращаме, е, подготвяме доклад и го изпращаме на парламента. Е, през тази година имаше проблеми, които не сме крили във връзка с някои наложени от турската армия ограничения. Но нека да подчертая, че част от тези ограничения междувременно бяха преодолени е, е, и ние продължихме да действаме по обичайния за проекта начин. Не сме а, е, обаче а, в състояние, тъй като а, има определени ограничения във връзка с кредитирането, да а, предоставим всички необходими средства. И така, за да можем да продължим с действията по този проект, ние ще се нуждаем отново от подкрепата на Европейския парламент, за да осигурим финансирането му. Много ви благодаря. Някой друг желая ли да вземе думата по тази тема? Аз имам да кажа нещо в качеството си на говорител на политическата си група, не на председателстващ. Първо, разбира се, искам да благодаря на госпожа Гианако за доклада, който е в подкрепа на справедливо и устойчиво решаване на кипърския въпрос, така както и нашата политическа група, защото кипърците са и граждани на Европейския съюз. Ясно е, че не бива да забравяме, че 37% от кипърците от 1964 година са под турска окупация. Там присъстват над 40 000 турски военни. Ситуацията не е лека. Република Кипър е страна членка на Европейския съюз. Основната цел на нашата политическа група, разбира се, е обединението на Кипър. Всички останали съображения са второстепенни, така че Европейската комисия не бива да оказва подкрепа на мерки, които биха попречили на обединението на острова. Разбира се, че финансовата помощ за общността е добре дошла. Трябва да се подобри инфраструктурата, трябва да се подобри качеството на живот но според моята политическа група финансовата помощ не може да се използва в рамките на многогодишна програма, защото включването и в такава програма би била погрешен сигнал. Не можем да си затворим очите пред необходимостта от обединение на Кипър. Що се отнася до прилагането на регламента на Европейската комисия, трябва да се имат предвид възникващите трудности и да се подкрепят определени реалистични проекти, като този за обесоляването на водата, но той не можа да бъде осъществен, тъй като турските окупационни власти не дадоха достъп. За предложение за изменение 2 от наша страна бихме искали то да бъде гласувано отделно, защото там става дума за решаване на въпроса с собствеността върху недвижимости. Въпрос, който е от принципно значение във връзка с решаването на конфликта и бъдещото обединение. Искам още веднъж да подчертая, че моята политическа група подкрепя доклада и се надяваме да намерим компромис. Така влизам в ролята си на председател. Ако друг не желая да вземе думата, госпожа Гианаку за изводите. Благодаря, господин председател. Трябва да кажа, че констатирахме, че има сериозен интерес в политическите групи. Всички колеги а, участваха в интересната дискусия за формулиране на предложенията за изменения и искрено се надявам, че при гласуването този специален доклад на Сметната палата ще бъде прият, защото ние подкрепяме неговите цели. Господин председател, както каза ясно и Европейската комисия, в настоящия момент все още няма възможност да се правят прогнози за бъдещето. Виждате, че и Европейската комисия а, подчерта това, тъй че в никакъв случай не бива да планираме дългосрочно. Трябва да изчакаме нещата да се случат за да не се сблъскваме за втори път с проблем, какъвто имахме при инсталацията за обезсоляване на морска вода. Освен това, разбира се, че е, тази ситуация няма да бъде вечно такава. Промяна очевидно все някога ще има, тъй че съм категорично против след като има възможност за финансиране, ние да не я включваме в многогодишна програма, а да работим на годишна база. Още веднъж потвържда, искам да подчертая, че в доклада не се засягат въпроси като решаването на единството на острова, политическата ситуация и така нататък. Те не са част от това становище, защото в противен случай становището не би било нищо по-различно от досегашните документи, по които сме а, спорили. Европейския парламент така или иначе подкрепя комисията, която има собствен офис в Кипър, именно за да работи по този въпрос. Председателя, благодаря госпожа Гянако. Утре ще гласуваме доклада, както всички знаете. А сега преминаваме към точка 6 преглед на заседанието на специалната група Европейски съюз Египет на 14 ноември 2012 година в Кайро. Господин Салафранка, член на контактната група, има думата. Благодаря, господин председател. Да, имахме, имах възможност да участвам в дейността на Върховния представител на, е, представител на Европейския съюз в Египет. Това е продължение на нашата дейност с, и с Тунис, и с Йордания. Европейските институции просто подкрепят движенията в рамките на арабската пролет. Господин председател, трябва да ви кажа, че беше много приятно да се участва в тази дейност. Беше и много хубаво да видим, че върховният представител на Европейския съюз разчита в дейността си на Европейския парламент. Смятам, че е много важно обаче Европейският съюз да излъчва сигнали за единство в отношението си към процесите на арабската пролет а, дейността, която организира върховния представител е много обширна. Не само тя участва, а и господин Таяни, господин Филе, комисарят за добросъс... политиката на добросъседство, освен това специалните а, пратеници по въпросите на арабската пролет. А, в делегацията участваха и министри от страни в Европейския съюз, например държавен министр от Кипър, български министр, държавни секретари. Изобщо Европейският съюз беше представен подобаващо. Както вече казах, това беше едно активно политическо представителство. Освен това, и това е важно, в делегацията имаше 10 представители на предприемачеството в Европейския съюз, защото арабската пролет се нуждае не само от политическа подкрепа, а и от помощ при а, съживяването на економиката, която силно подстрада от политическата ситуация в Египет през последните години. Тъй, че дневният ни ред беше не само политически, а и економически. Що се отнася до политическата част, ние се срещнахме с представители на гражданското общество, не само на организираното, официалното, така да се каже, гражданско общество, а и представители на НПО, избрани от ръководителите на Европейската мисия в Египет. положихме много сериозни усилия за да се задълбочи диалога с тези в кавички неофициални представители на НПО. Членовете на Европейския парламент имах е, възможност да участват и в двата разговора с тях. В първия разговор е, участва само една представителка на зелените. Дневният ред беше съставен доста на бързо. В това време ние пък бяхме на диалог с така нареченото организираното гражданско общество. Много интересна срещ, беше срещата и с членовете на Великото им народно събрание, което подготвя Конституцията. В този разговор се очерта много ясна полемика, дискусия, която се води и в съответната ресорна комисия, а именно дали правното основание, което в момента е действащо, трябва да продължи да действа. Правят се опити да се постигне консенсус по отношение на гласуването на Конституцията. Много беше интересна дискусията. Имаше дълго заседание, в което обсъдихме всички аспекти. Беше много плодотворно. Също така искам да кажа, че в диалога участва комисарят Фюле, както и специалният пълномощник по правата на човека, господин Ламбридис, наш бивш колега. А, върховният представител на Европейския съюз покани всички участници на вечеря, включително и членовете на Европейския парламент, а на следващия ден имаше много интересен разговор с египетския президент. Имахме възможност да изложим своите становища. Ние отправихме към египетския президент покана да говори пред пленума на нашия Европейския парламент. Поканата беше прията положително групата по политическите въпроси задълбочи политически диалог, но както казах, имаше и предприемаческа група, която също се занима със съответните теми. А, що се отнася до политическия диалог, говорихме, например, за ислямизацията на а, преход, процесите в прехода в момента. Присъства министър-председателят. И сега, господин председател, ако трябва да обобщя резултатите от а, акцията, те бяха много положителни, защото това беше процес, в който европейските депутати можаха да изиграят както достойна, така и конструктивна роля. Тоест, не можем да говорим за, за ситуацията в Египет без да говорим за едни общи усилия. Смятам, че е, такова едно посещение ще ни помогне да направим своите изводи и по отношение на други работни групи, които Европейския съюз иска да състави за други страни от региона. И още нещо актуално за Египет. Е, протестите, които а, е, се проведоха на площад Тахир срещу а, действията на президента, тук се присъединявам към казаното от Катрин Аштън. Ние наистина смятаме, че разделението на властите трябва да се съблюдава строго. Това бяха основните аспекти. А, изводите, които могат да се направят според мен единодушно се подкрепят и от египетската страна, и от върховния представител. Основни права, права на човека, положение на жените, положение на малцинствата, които не могат да бъдат наречени малцинства в истинския смисъл в Египет. За всичко това стана дума в разговорите. В този смисъл мога да кажа, че е, постигнахме успех. Посещението беше комплексно, защото се срещнахме с много политици, много представители на бизнеса, така че е, трябва да признаем на съвета е, това, че върховният представител ни покани да участваме така че Европейския съюз да се покаже е, единодушен на международната сцена. Това е което имах да кажа. Останалите колеги, госпожа Нец, госпожа Де госпожа Сържентини бяха от зелените, имаше и от е, европейските консерватори и реформатори, така че колегите могат да ме допълнят. Председателят, благодаря. Има няколко желания за изказвания. Започваме с госпожа Саки. Синьора Саки, Thank you. <laughs> Sorry. Благодаря ви. Малко се позагубих в превода, но а, втория път вече стана по-ясно. Оценявам а, усилията на специалната група Европейски съюз Египет и най-вече на колегите от Европейския парламент. Смятам, че работната група действително търси пътя към едно по-добро партньорство, към включване на колкото е възможно повече страни и проучва естествено преди това и анализира ситуацията. Хубаво би било да продължим нашите програми за подкрепа на реформите в посока демокрация в Египет за търсене на диалог между общностите. Всичко това е изключително важно и си струва да бъде продължено. Последното развитие, последните процеси е, са тревожни. Е, факта, че е, президентът Мурси е, постепенно изема е, властта е, и е, прескача разделението между властите, в случая с съдебната власт, е алармиращо. Много важно ще бъде да продължим нашите е, действия за подкрепа на демократичното развитие на е, Египет. Това ще окоръжи младите хора е, в, в техните усилия за налагане на принципите на демокрацията и правовата държава. Е, би трябвало всичко, което става в страната, да стъпва върху принципите на демокрацията и правовата държава, върховенството на закона. Господин Танок, благодаря, господин председател. Скоро имах възможност да говоря в Лондон пред една по-широка аудитория относно нашите дипломатични усилия и всичко, което вършим в подкрепа на демократичното развитие в Египет. От 2002 е, година е, всъщност е, ние в долната камера на парламента наблюдаваме участието на Европейския съюз в различни форми в развитието на Египет и аз мисля, че е, е много важно да ангажираме и бизнеса за повече инвестиции в Египет. Но ето, че президентът Морси се, описва, се опитва под маниер присъщ на диктаторите да узурпира все повече власт и да я концентрира в ръцете си. Би трябвало да се постараем да насочим развитието в Египет в друга посока, в посока на зачитане на правата на човека, най-вече на жените и зачитане на върховенството на закона. Благодаря. Аз също искам да изразя своята загриженост от последните събития във връзка с четирите декрета на египетския президент, които доводиха, доведоха до голям конституционен проблем. Искам да попитам, господин Салафранка, вие се срещнахте с членове на Великото народно събрание – египетските представители бяха ли предвидили такава ситуация? Как оценяват действията на президента? Господин Салафранка има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за зададените въпроси. Аз също не знам всичко така че не мога да бъда компетентен по всички въпроси. Да, имах възможност да разговарям с президента, министър-председателя, външния министър. А събитията в страната се разиграха след посещението на нашата група. Разбира се, че всеки член на комисията може да има собствено мнение, а и мненията в парламента са отчетливо разделени. Радвам се, че господин Танок също казва, че посещението е било успешно и че е бил успешен фактът, че Европейския парламент е участвал. Познавам господин Ханус и между другото още от едно предишно посещение, когато беше кандидат на мюсюлманските братя. А, а сега, когато се срещнахме с представители на Великото народно събрание, имаше известно напрежение в дискусията. Едва ли не ни обвиниха, че ние като Европейски съюз сме сринали доверието към себе си, тъй като Европейският съюз е оказал подкрепа на президента и на а е оказвал и на предишния режим. Така че има известен дефицит на доверие към Европейския съюз. Не мога да отрека. Но събитието, което организира върховния представител на Европейския съюз Хатрин Ештън, показа ясно, че нашият парламент подкрепя демократичния преход в една страна, която е много важна и по отношение на кризата в Газа. Много добре. Знаете, че един от, новите, един от основните елементи на новата политика на добросъседство е спазването именно на този принцип. И мисля, че мерките, които предприема сегашния президент, трябва да зачитат независимостта на съдебната власт. también, nos explicó de forma muy clara, така че трябва да се уважават демократичните принципи. Великото народно събрание ще разработи текст, който ще се обсъди и се надяваме е, новата конституция да бъде ратифицирана от предстоящ референдум, защото след, чак след това ще могат да бъдат обявени парламентарни избори в страната. Друго нещо, което е интересно е, че в конституцията се предвижда преходна разпоредба, която гласа, гласи, че мандатът на господин Муси е 4 годишен. Тоест, след ратификацията на текста на Конституцията, не се предвиждат избори за нов президент, тъй като в самия текст е залегнал 4 годишният мандат на господин Муси. а, така настроението на гражданското общество, с което отговарям на въпроса на господин Танок, е такова, че мюсюлманските братя са спечелили изборите поради това, че преди от стария режим са били дискриминирани и са се борили за правата на слабите групи от населението, а и защото са били по-добре организирани египетското общество така много отблизо и тревожно следи процеса на трансформация, който е изключително труден. Това, че няма мрежа от институции, която да защитава правата на гражданите, е факт, но се правят опити нещата да се променят. Смятам, че ние от Европейския съюз трябва да бъдем последователни, да се придържаме към принципите, залегнали в основата на нашата политика и да продължим да действаме по същия начин. Подчертавам, че имаше преки преговори между върховния представител и египетската страна и те не бяха лесни, защото върховният представител първо се опитваше да отчита ангажиментите поети на ниво министри. Господин председател, искам да поясня следното. Нашите изводи общо взето отразяват позицията на парламента държавите членки не могат, никоя държава членка да може да диктува на друга своите изводи за такива процеси. И въпреки това, пак повтарям, върховният представител се опита да отчете а, интересите на държавите членки. А, темата за жените в египетското общество, за шерията, а, като основа на египетското право. Това са все тревоги, които аз поделям с колегите. Моята политическа група е също смята, че трябва да сме против някои а, грешки в това отношение. а, има една концентрация на власт, която би трябвало да ни алармира. Благодаря. Председателят, благодаря на господин Салафранка за подробната информация. Господин Брок всеки момент ще се върне, за да продължи председателството, а сега предлагам да направим кратка почивка, за да се смени председателството. и Уважаеми колеги, позволете ми да преминем към точка 7. Откриваме дискусията по ситуацията в Газа, положението в Газа, така сме го формулирали. Ще говорим по-подробно за положението в Газа, защото дискутирахме по тези въпроси преди е, да се постигне е, развитие във връзка с е, конфликта там. Междувременно вече има и постигнато съгласие за прекратяване на огъня. Хубаво би било да изготвим и едно политическо становище във връзка с положението в Газа. Ние в продължение на месеци е, сме работили по доклади, свързани с положението в Газа, но те, както се оказва, вече са остарели и нямат нищо общо с актуалната ситуация. Струва ми се, че е, дори не е чак толкова важно е, да се приеме някаква резолюция, а по-скоро да се проведе е, дискусия, да има разисквания е, и в пленарна зала по положението в Газа. Ние знаем, че междувременно ситуацията е многопластова, така да се каже. От една страна ние дискутирахме за конкретния повод да започне взаимното обстрелване с ракети също но знаем, че нещата се разшириха, разрасна се конфликта и би трябвало да разгледаме ситуацията от гледна точка и на причините за това изостряне на конфликта, което наблюдавахме. Ние обикновено говорим за това какво става в момента, но не говорим за истинските причини. А процесът за постигане на мир, струва ми се, е в интерес и на Израел. Не можем само с противоракетни установки да се борим срещу взаимното обстрелване. Египетския президент Мурси заедно с държавния секретар по външните работи в крайна сметка постигна едно такава съгласие за прекратяване на огъня. Независимо от това, че оценяваме приноса на президента Мурси по отношение на газа, не забравяме е, вътрешно-политическите му решения, които очевидно показва, че той желая да е, бъде един абсолютен владетел на положението във вътрешно-политически план и да концентрира е, колкото е възможно повече власт в ръцете си, е, забравяйки за разделението на властите. Същевременно е, ситуацията в Газа е много тревожна. Е, знаем, че в Турция има все повече иммигранти от различни посоки, тъй като Турция е страната, която е най-близко до регионите на конфликти не можем в момента да се надяваме и на така да се каже, посреднически мисии от страна на Йордан и на други държави в региона, които до този момент винаги са действали като посредници и са успявали по някакъв начин да умиротворяват връждуващите страни, но в момента проблеми има и там. Вътрешно-политическата ситуация и в Египет, и в Йордания става все по-сложна, така че би трябвало да се мобилизират силите на а, международната общност, която да а, предотврати доставките на оръжие в конфликтните региони но очевидно битката в тази посока до този момент е неуспешна. Не можем да се похвалим с положителен резултат. Международната общност не успява да предотврати доставките за оръжие за Хамас в Газа и за Хизбола. И у нези, които обикновено поддържат е, твърдата линия, е, хардлайнерите е, виждат, че процесът за установяване на мир в региона изисква смели стъпки, но същевременно ние като че ли все повече се отдалечаваме от е, тези смели и радикални действия, които са необходими, ако искаме да спрем е, едно негативно развитие в региона. Знаем, че Израел е, продължава политиката на изграждане на селища. Хамас не желая да се примири с тази ситуация. Сирия също, за съжаление, се сблъсква с проблема на радикализиране, като че ли се приближава все повече до Хамас. От друга страна, имаме проблеми и с фундаменталистите в една голяма част от съседните държави. Така че те все повече надигат глава и завладяват политическия ландшафт все по-неуютно и неспокойно става в този край на света. А същевременно Европа като че ли е по-малко готова за действие и не толкова в състояние да действа активно и решително. По отношение на Абас също не виждам да се очертава възможност за постигане на съгласие. Не знае дали в рамките на квартета е, или извън формата на е, квартета ще можем да постигнем някакво решение, което да ни направи по-правдоподобни и по-надежни от април 2011 година до изборите Европейския съюз играеше една много важна роля в региона, но ето, че сега при постигането на споразумението за прекратяване на Огъна, ние не бяхме водеща сила. Напротив, решението се взе с помощта на други. Ние бяхме извън процеса. И е, само резолюцията на ОНЕ и действията на ОНЕ няма да е, допринесат за успокояване и умиротворяване е, в този регион. Сега не знаем, би трябвало да помислим евентуално и за мисии и мироукрепващи операции. Аз е, в момента се питам, бихме ли могли да постигнем по-съществени е, промени там. Но е, реална е опасността Хамас да достигне с ракетите си Иерусалим, Телавив, хората там са много разтревожени и много оплашени. Родителите не смеят да изпращат децата си в училище. Този е, чисто е, личен е, фактор на несигурност, на тревога е, води до дестабилизиране в Израел, до е, капсулиране на страната. Много се надявам, че анализът ми ще се окаже неверен е, и събитията ще го опровергаят, но в момента ми се струва, че имаме основание да е, анализираме ситуацията по един действително тревожен и драматичен начин. Господин Уотсън е, желая да вземе думата. Лорд Уотсън. Камерата на лордовете не е избирателен орган и аз нямам желание да се появявам там. Но благодаря ви, господин председател, за уводните думи. Те отразяват е, до голяма степен и нашите чувства по отношение на положението в Ивицата Газа. Сега, мисля, че почти 150 е, души са били убити от палестинците. И е, не само лидера на Хамас е, Ахматал Ал Джафари. Въпросът е има ли някакво основание, обосновка, оправдание за тези масови бомбардировки? ние описахме положението там като ад на земята. Факт е, че хората нямат достъп до храна, нямат достъп до основни услуги, не могат да пътуват. Те имат нужда от разрешение за всичко от израелските власти. И Напоследък има не само нападения срещу цивилни лица, но тези нападения всъщност се изразяват с, в нощен обстрел или 1,7 милиона души живеят в това толкова гъсто населено ужасно място и те живеят в непрекъснат страх за живота си. Не смятам, че има оправдания за това нарушаване на човешкото достоинство. Освен това, обстрела над Хамас ще има само единствено за последица той да става все по-силен дългосрочно. Европейския съюз не трябва да се заблуждава. Ние не успяхме, американците не успяха да постигнат разрешение на въпроса да се предложи вариант за създаване на две държави и оттам да се постигне мир. Очевидно и президент Обама не се опитва да направи кой знае това какво за момента. А, и усилията на нашия върховен представител като че ли не са чак толкова големи. И е, ситуацията е напълно ненормална. Европейските е, сили, защ, защитни сили използват американско усилие, е, американско оръжие, за да разрушават е, е, инфраструктура, платена с европейски пари. Тоест, е, навсякъде по света това би се формулирал като война по заместване между две големи сили. И аз мисля, че положението е, е, опасно за всички. Опасно е за Израел, защото хората в ивицата Газа стават все по-отчаяни. Все по-отчаяни стават и арабите в много по-широк регион. все повече хора извън ивицата Газа осъждат действията на Израел, т.е. той се радва на все по-малко подкрепа. Освен това се създават проблеми с арабските мълцинства, които живеят в държавата Израел. Бюджета на Израел в момента е 4 пъти по за отбрана е 4 пъти по-голям от този на неговите арабски съседи взети заедно. Но нека не забравяме нещо, което е казал Наполеон – а, колкото и да харчите за отбрана, нищо няма да се постигне, ако няма а, условия за мир. Те просто мирът е по-силен от себе. И е, ситуацията не е опасна само за Израел, тя е опасна и за Европейския съюз, защото от е, началото на, вре... на арабската пролет ние се опитваме да възстановим отношенията си с страните от региона и все пак основният проблем а, в а, нашият, що го да е ясно изразена подкрепа за Израел, ще ни затрудни а, все повече в установяването на отношения с тези страни. И аз за това смятам, господин председател, че трябва да настояваме пред върховният представител на Европейския съюз, да постави тази тема пред новия бъдещ американски държавен секретар и да настоява, ако американците нямат намерение да предприемат действия, ако по някакъв начин се оттеглят от тази тема, да не се противопоставят на нова европейска инициатива, която да има за цел да се постигне устойчив мир и да се прекрати е, тези враждебни действия, които са наистина възмутителни и които продължават от години. Господин Салафранк. Благодаря, господин председател. Смятам, че току-що чухме много добро изложение за проблемите в ивицата газа. Миналата седмица Европейския парламент прие и резолюция по този въпрос. Както каза много правилно господин Уотсън, много съжалявам, че на последния разговор ви нямаше господин председател, защото там тази въпрос за резултатите от мисията в Египет, мисия в която Европейския парламент постигна много сериозни положителни резултати. За съжаление обаче трябва да кажем, че по отношение на газа няма да успеем да изиграем подобна роля. Може би не се представихме по най-добрия начин както в мисията Европейски съюз Египет. Но по време на тази мисия не само министрите, не само президента бяха на разговори с нас, а и заместник министър-председателите, тъй че наистина имахме а, доста високопоставени партньори. А, САЩ са тези, които постигнаха примирието. Държавният секретар Хилари Клинтън го постигна. Тя много бързо успя да разговаря с повечето засегнати страни. Виждате, че Египет отново играе централна роля в тази ситуация. но въпреки това за сега не сме успяли да окажем подобаващо политическо влияние в района. Аз всъщност съм сигурен, че и четворката изигра ролята, която всички очакваха от нея, но така или иначе без нея ситуацията щеше да бъде още по-лоша. Имайте предвид, че и арабската пролет оказа влияние върху процесите в ивицата Газа реч, в своята реч господин Обама обеща по-сериозно присъствие на е, Съединените щати с цел решаване на проблема. Още повече, че нещата можеха да бъдат и много по-лоши. Например, можеше да има ядрен инцидент видяхме, че Европейския съюз предприе редица различни инициативи. Външните министри на Германия и на Франция бяха там. Русия се застъпи в съвета за сигурност на Обединените нации и по всичко личи, че се връщаме към извора на проблема. Господин Гамбичи представител на службата за външни действия е тук. Искам да използвам присъствието му да кажа това, което каза и нашия представител за подкрепата на умерените сили. Тази седмица в парламента ще се гласува резолюция за... В не, извинете, ще се е, гласува резолюция за новия статут на Палестина. И смятам, че след като свършихме толкова важна работа в Кайро, би било жалко, ако не успеем да заемем обща позиция, за да бъдем единни партньори за разговори. нещо като Международен червен кръг, кръст в политическата област, защото нашата основна задача не е, не е това. по-скоро Европейския съюз трябва да застане зад върховния представител, за да изиграе ролята, която е подобаваща да окаже както финансова помощ, така и хуманитарна помощ. А, заключенията на съвета за, на външните министри от миналата седмица е като списък от добри намерения, но знаем, че има разногласия между държавите членки и няма да има единство. Така че искам да попитам какво ще предприеме службата за външни действия, респективно госпожа Аштън, за да възстанови водещата роля и единността на Европейския съюз, т.е. да се стигне до обща позиция в подкрепа на умерените сили. Господин Капричи е днес тук. Може би е подходящо сега да ви дадем думата, господин Капричи, а след това вече да чуем и други представители на комисията. Благодаря, господин е, председател. Благодаря и на господин Салафранка. Всеки път, като се срещам с него, той ми задава най-възможно най-трудните въпроси. Съвсем набързо ще е, направя три коментара от името на външната служба. Първо, Естествено, можем да съжаляваме, че всичко това, което се случи, не, нашата позиция не придоби повече видимост. Но госпожа Аштън не спести усилия, за да влезе в контакт с всички съответни заинтересувани среди и американците, и египтяните и така нататък. Тоест, ние също имаме е, своите ограничения в европейската външна политика, която зависи от общото положение, а не от волята и благоразположението на Европейската служба за външна дейност. Но ние е, е, активно участвахме в фазата, която доведе до прекратяването на огъня. Второ, аз се присъединявам към вашия анализ, господин председател и господин Уотсън. Много ясно бяха поставени нещата. Напълно е, отчитаме кои са основните фактори, но нека все пак да коментирам, че трябва да се възползваме от настоящата ситуация. Има нови елементи в нея. Прекратяването на огъня е, би следвало да доведе до отварянето отново на ивицата газа. Фактът е, че ние не приемахме блокиране, блокадата там. Нееднократно сме изказвали тази позиция. Затова трябва бързо да обмислим, в момента го правим, как на практика да действаме а, от а, европейска страна, за да можем да бъдем пределно полезни и да приложим на практика това споразумение, за да се стигне естествено до отварянето на ивицата газа и до економическо възстановяване. Като разбира се, отчитаме и израелските притеснения по отношение на сигурността. Това беше втората ми бележка. Ясно е, ние видяхме заключенията на съвета, позицията на парламента, но смятам, че трябва да се виждат и положителните неща, да видим какво можем да направим от сега създалата се ситуация. И трето, по отношение на въпросите на господин Салафранк. За мен, вероятно, най-лесно ще е да отговоря, че службата за външна дейност не гласува в ООН, страните членки гласуват. Но все пак мога да кажа, че вече от доста време ние участваме в е, различни е, обсъждания на двустранна основа с страните членки на срещата на върха за външни работи. Госпожа Аштан постави този въпрос. Разбира се, тя не пита подред какво ще кажете дали гласуваме да или против, но просто постави въпроса за диалог, а именно как да постигнем една обща позиция или обща линия. Защото още на следващия ден след е, гласуването, нашата е, добавена стойност като Европа ще бъде силно намалена от това, че се гласува в различни посоки. Ние, разбира се, сме в контакт, провеждаме дискусии, обсъждаме как точно да подходим към гласуването. В края на седмицата ще обсъждаме тези неща и утре и други ден. Та мога да ви кажа, че непрекъснато мислим по този въпрос. Тоест, търсим една обща позиция. Е, реално ще бъде трудно. Ще видим какво ще се случи е, между преговорите между страните членки в близките няколко часа. Госпожа Гомес, благодаря много за балансирания начин, по който формулирахте проблемите. Съвсем накратко ще кажа. Моята група е, вижда себе си в е, резолюцията, която приехме миналата седмица, в най-общ смисъл. Ние е, сме особено доволни от факта, че за първ път парламента съвсем ясно обрисува своята позиция в полза на създаване на палестинска държава. И се надявам, че съвета ще последва а, линията на парламента, изказана с толкова ясно мнозинство. Ние, е, разбира се, като всички останали сме изключително обезпокоени от положението, не само от ескалацията на конфликта, който може би може да бъде преодоляна посредством прекратяването на огъня, но от цялото потискане на палестинския народ в Газа, те са просто едни затворници там. Същото се отнася и за Западния бряг. Поселенията с една много агресивна, е, агресивно поведение от страна на Израел, което единствено ще е, засилва е, чувството на унижение, на потискане, което пък от своя страна е много опасно. Разбира се, ние се безпокоим и за сигурността на Израел, но не считаме, че по начина по който те действат, е, те подобряват своята сигурност. Напротив, особено като се има предвид, че е, и наоколо положението никак не е лесно с конфликта в Сирия и другите страни, защото е, този конфликт между Израел и Палестина много лесно може да се пренесе във всяка една съседска страна. И, както казах, е, ескалацията може само да води до последваща ескалация. Така че, според мен, е, приоритет трябва да се даде на въпроса за признаването на Палестина като някакъв вид държава. Това е което те настояват в момента пред ОНЕ. И този въпрос е изключително важен. Знаем, разбира се, че службата за външна дейност не гласува, но тя може да окаже много важна, е, важен стимул за обединяване на страните членки, така че те да е, действат в съответната посока. Затова се надявам, че госпожа Аштън няма да спести е, усилия в това отношение, т.е. да обърне внимание на всяка държава членка колко големи отговорности има тя. Защото действително сега трябва да се възползваме от инерцията, която би ни довела до един истински мирен процес. Е, Обединените щатите се държат е, до известна степен е, на страна, макар че благодарение на техните усилия в край на края ще се постигна примирие. Знаем, че президент Обама нееднократно е телефонирал, изпрати веднага Хилари Клинтон там. Така че те съвсем правилно пожънаха славата за така, недвусмислените действия за предотвратяване на допълнително влушаване на ситуацията. Така че аз лично считам, че трябва да се отдаде необходимото внимание, трябва ние да поемем водеща роля, за да се търсят евентуални промени, защото и не е ясно какво може да допренесе в момента новата администрация на обема. Положението е свързано и с много неща в околността, проблема с Иран и така нататък. Но, примерно, аз лично много се притеснявам от това, че безпилотни самолети летат над демона. Не мога да си представя, че не мога да, да, да опиша колко изключително важно и притеснително е това. Така че е, в интерес на всички, на, не само на Израел, на Палестина, на всички страни в региона, но и в интерес на Европейския съюз е да се е, постигне ситуация, в която в Близкия изток да няма ядрени оръжия, защото альтернативата може да бъде много притеснителна, независимо от това колко е, натиск упражняваме в преговорите с Ирак. И накрая е, да кажа, чух ясно е, призива на Греъм Уотсън и е, действително ние трябва да действаме според е, спрямо нашите интереси, няма да смисъл да изчакваме и да питаме обедин... Съединените щати. Те имат свои интереси, те действат в определена посока, тяхната позиция се различава от нашата. Ние в края на крещата се намираме в съвседство на този регион и нямаме никакви интереси да остане положението да ескалира в никакъв случай нямаме интереси то да, да допускаме то да се развива в посоката, в която се развиваше последните няколко години. Господин Танък, много се говори и тук и в Страсбург. Искам да благодаря и на Штатите и на Египет за постигането на прекратяването на огъня. Много ми е интересно да задам въпроса къде е, беше Европейския съюз в този процес. Благодарност и за Бенджамин Нетаняхо, който се съгласи. Това беше доста непопулярно решение, приемането на прекратяването на а, огъня. Много хора в Израел всъщност смятаха, че сега е момента да се влезе в Газа и да се разправят с Хамас и стрелването на ракети оттам завинаги. винаги. Е, все пак не забравяйте, че Израел доброволно се изтегли от Газа преди известно време и аз предупредих, че там ще стане е, убежище за терористи. Именно това се случи. Израел затвори и поселения в ивицата, така че не е лошо да си спомниме малко в по-широк времеви план какво се случва в Газа. Не знам дали е, примирието е устойчиво, може би, не съм убеден. А, може би това просто ще е време, в което Хамас ще има възможност да си купи повече оръжие и да се преструктурира. Но съм съгласен с Ана Гомес и с Греем Уотсъм, че в момента се дава възможност на Обама да започне отново е, мирни преговори за решение за създаване на две страни, а не три, защото в края на крещата Газа не следва да остава под диктатурата на Хамас. Греъм казва, че положението там е ужасно, така е, но не става дума само за потищничество и блокада от страна на Израел. Е, примерно, е, външния министр на Кипър даде документи за екзекуции, извършени от власти, от управляващите Хамас. Не съм чул някой да е станал да осъди това, нито да призовава да излезем с резолюция по спешност. Така че не можем да си затваряме очите за зверските престъпления, извършвани от управляващите Палестина в момента, в ивицата Газа. Има сериозни проблеми, разбира се, там и сега започваме да влизаме в е, положение на война чрез изтощение. Не знам докъде ще е, докараме нещата до там, дали ще успеем да постигнем мир. Това би било равнозначно после да получим и Нобелова награда за мир, както стана. Ja chciałbym włączyć się do tej dyskusji, Благодаря. Искам също да взема участие в тази дискусия, без да повтарям това, което казаха преждеговорившите, но ще бъда, така да се каже, еднозвучен с тях. Беше казано, че ивицата газа представлява нещо като затвор. Ако газа е затвор, то надзирателят е Хамас. Това е безогледен а, надзирател, който използва човешки тела, за да се отбранява и изстрелва ракети от училищни сгради. Така че наистина това е затвор с надзиратели от Хамас. Те твърдят, че трябва да се премахне изолацията на ивицата газа, тъй като гладуват но вместо да внасят контрабанда ракети, трябваше да внасят хляб. Вместо да купуват от Иран ракети, трябваше да купят хляб за населението. Тъй, че Разбира се, подчертавам, че не бива да правим нито пропаганда, нито да бъдем демагози, просто ясно трябва да заявим позицията на Европейския съюз в този случай. Политиците вече не са готови да дават пари за мирния процес. Европейския съюз нямаше присъствие по време на кризата, но и нашите съюзници не бяха на висота на Хамас бяха нужни само 4 години от 2008 година, за да се въоръжи и да атакува координирано Израел, като използва ракети със среден обсек на действие от най-ново поколение, купени от Иран. Тъй, че днес основната заплаха за стабилността в Близкия изток не е атомното оръжие, каквото притежава вероятно една от страните там. Реалната опасност са ракетите, изстрелвани от ивицата Газа към Израел. Европейският съюз иска ли да се занимае с този проблем или не? Това е първият ми въпрос. Втори въпрос. Нашите контакти в Египет какви са? Подкрепяме ли президента или не? Ще назовем ли с истинското име политиката на Хамас или не? Това, което чуваме в момента за Хамас, едва ли не ги представя като миротворчески легион, който се занимава с детски градини. А всъщност става дума за терористична военна организация. Войната изменя коренно ситуацията в Близкия изток. Хамас има съвсем друго лице от това, което ни е било познато. Египет има нова роля, Иран има нова роля, а ние се държим като някакви наивници. Европейският съюз сякаш вярва, че не може да окаже влияние. Благодаря. Eh, Благодаря, господин председател. Съзнавам, че примирието би могло да бъде шанс. Би могло да бъде възможност за намиране на окончателно решение. Но същевременно може да бъде просто период на изчакване, докато следващата искра не запали огъня. Единственото решение, което моята политическа група може да си представи е чрез създаване на палестинска държава. Големият проблем е постоянната безнаказаност за действията на израелското правителство. А, извършват се военни престъпления, не се спазват резолюции на съвета за сигурност на ОНЕ, а, не се спазва хартата на ОНЕ, не се спазват двустранни споразумения, например за пътната карта, а, чието крайен резултат би бил създаването на палестинска държава. Изобщо безнаказаност. Това се видя и при нападението над Газа, блокадата, която беше наложена и която е незаконна според международното право. Тъй, че проблемът е голям а, и единствената възможност за решение е създаване на палестинска държава. А позицията на Израел е еднозначна. Американският президент Обама още през май 2011 година се изказа в полза на създаването на палестинска държава в границите от 1967 година, 1967, а Израел не е съгласен. Това, което ние трябва да направим е да излъчим еднозначен сигнал за това, че просто повече не може да се отлага създаването на палестинска държава. Сега е назряла възможността за това и имаме възможност да подкрепим такова решение, да подкрепим признаването на Палестина като самостоятелна държава, член на Обединените нации. 49% от израелците в анкетите се изказват против примирието, против прекратяването на огъня. Това е много объркващ резултат и виждаме колко каква съпротива има срещу създаването на палестинска държава. Очевидно, обществеността в Израел е негативно настроена. Във връзка с това, което каза госпожа Гомес, Необходимо е да не само да се прекрати конфликта там, а да се омиротвори, целият регион. За да стане това, трябва да забравим цинизма, с който междувременно свихнахме. Да не говорим какво може да направи иранското правителство, техническо отношение, какви атомни опасности има. не бяха предприяти никакви санкции, никакви контрамерки, за да се предотврати, например, това Израел да притежава атомно оръжие. Между другото, атомното разоръжаване в целия регион е от основно значение. Цялата ми политическа група смята, че на международната сцена ние непременно трябва да настояваме за създаване на палестинска държава в границите от 1967 година. Надяваме се, че следващата седмица Общото събрание на ОНЕ ще излъчи ясен сигнал в това отношение. като даде а, статут на наблюдател на Палестина. Това ще помогне и за създаването на палестинска държава. Председателят, благодаря. Има ли други желаещи да вземат думата? Очевидно не. В такъв случай, благодаря за този първи дискусионен кръг, но наистина трябва да се опитаме да видим по-голямата картина, стратегическите тенденции, а да не се вторачваме само в ивицата газа. Искам да подчертая това, че съм съгласен с Ана Гомес. Как... Аз лично съм бил в Израел, когато беше изстреляна ракета. И като помислите, че за последните 10 години а, там са изстреляни десетки хиляди ракети, не можем да кажем, че е, трябва да разбираме само палестинците и само Хамас. Защото в последния случай става дума за реакция след ракетен обстрел. Не можем да заобиколим този факт, той съществува. И не, не е достатъчно да кажем, една страна не бива да се защитава, независимо от това, че иначе не съм съгласен с политиката им. Но трябва да гледаме реално на нещата. И двете страни трябва да прекратят насилието. а, крайните сили и от двете страни трябва да нямат основание да блокират процеса. А, обстрелът не е морален нито от едната, нито от другата страна. Така че, нека да не гледаме на палестинците само като на жертви. Нека да допринесем за решаване на проблема в интерес на обикновените хора от двете страни. Нека бъдем достатъчно почтени. Част от почтеността е да се види ситуацията и на двете страни. Какво да направи един израелски премьер, който години наред не си е мръднал пръста, когато а, са го обстрелвали страната му с ракети? а става въпрос за едно разстояние от 12-15 км. Сега, ако аз съм в едно село и по 2-3 пъти на ден а, ме обстрелват с ракети, извинявайте, но колко време едно правителство трябва да чака преди да реагира на такова нещо? Тъй, че и от двете страни има грешки и трябва да се стремим към създаване на условия и при двете страни за отказ от насилие. Не бива да даваме по-висока морална оценка на насилието на единия за сметка на насилието на другия. Благодаря на всички, желая ви приятна вечер, ще се видим утре.